Господин Бутикофер, мисля, че няма постигнат компромис между тези, които притежават правата и тези, които ги използват. Притежателите на права И въпроса за филтрите, мисля, че не беше достатъчно разгледан, което е голяма грешка. Това ще доведе до извода, че тази директива няма да е особено полезна за титулярите на права. Много млади хора, които до момента бяха за този европейски ангажимент, сега може би ще бъдат разочаровани. Госпожа Харкен има думата. Днес е добър ден, когато Европейският парламент действително подкрепя тези права на всички творци в творческия сектор за онова, което правят. Направихме го, като защитяваме авторското им право и цифровите платформи ще трябва да заплащат, за да могат да използват техните творби повече няма да могат платформите наистина да трупат богатства на гърба на творци и други чието творчество се експлоатира непрекъснато. Днес парламентът отказа да се поколебае и наистина изключително важно е да подчертаем, че насочихме вниманието си върху доминантната позиция на тези платформи. Но в крайна сметка основен принцип на Европейския съюз е достойно заплащане за онези, които полагат труд. И днес наистина ние отстоявахме именно то, това право в творческия сектор. Благодаря, господин Марч. Господин председател, благодаря да се защитят творците, не означава да се противоставим на малките платформи, не означава да не се вслушваме в учените и за милионите граждани в Европа, които са обезпокоени от свободата на интернета, тъй като трябва да се защитят творците, но по свободното използване на познания не трябва да бъде възпрепятствено. Този е доста либерален текст. Също има опасност от цензура. Вече времето е изпреватило тази директива. Ние се връщаме век назад Нека да не изпускаме поглед целта един нов интернет, който реално да защитава твор... творчеството и да постави творците в центъра на вниманието. Благодаря, господин Кели. Най-лесното за нас би да не направим нищо, да се преструваме, че нищо не сме чули. Аз гласувах за това противоречиво предложение. Разбирам, че трябва да уважим развитието на технологията и трябва да осигурим добре функциониращ цифров пазар. Подкрепям правата на носителите на права. Подкрепям правата на журналистите и креативните хора те трябва да получат добро и справедливо възнаграждение за своя труд. Тези, които създават стойност, трябва да получат своето възнаграждение, а не то да потъва в чубовете на големите компании. Това е важно за културата. Трябва да подкрепим мерките, които укрепват самостойността на културата. Творците не бива да бъдат експлоатирани. Това е директива, която може да бъде подобрена на ниво приложение на държави членки. Благодаря, господин Скрипек. Vážený pán predsedajúci, po troch rokoch práce a hľadania optimálneho nastavenia ochrany autorských... Благодаря, господин председател. След три години работа и след опорито търсене на решение, Смятам, че резултатът не е задоволителен. Аз, съм, аз гласувах против този текст. Цифровите технологии, изкуственият интелект са голямо предизвикателство за демокрацията. Те предлагат на автократите нови начини за пропаганда, може да стигнем до ситуация, в която не може да се различи оригиналът от технологически генерираното съдържание. Аз самият съм преводач на книги и зная, че трябва творците да получат възнаграждението си, трябва техните права да бъдат опазени. След комунизма в нашите страни Знаем какво е човек да се радва на свободата. Благодаря. Госпожа Лернер. Monet kansalaisjärjestöt ja IT-alan asiantuntijat благодаря. Много НПО, много експерти критикуваха новата директива по тази тема. Аз съм безпокоена, що се отнася до автоматичното филтриране на качвания материал, какво да направим, например, с пародиоте. Това ще означава автоматично цензуриране, което ще ограничи свободата на изразяване на гражданите в интернета. Малките и средни предприятия имат по-малки възможности, по-трудно могат да се конкурират международен план. Също се променя логиката, свързана с темите на публикациите, което е в полза на големите издания и в ущърп на по-малките. Да, трябва да се защити авторското право в интернет, трябва да се получава адекватно възнаграждение, но има огромни рискове. Затова аз гласувах против това предложение, особено членовете, които създават проблем. Господин Соснес. Благодаря. Както казах, както съм и казвал и преди, винаги има възможност да се действа лекомислено. Камшици се размахват и в Брюксел, и във Варшава. И удари получава, получават хората – и свободата им, ту от Брюксел, ту от Варшава. В криза сме. Хора гладуват. И въпреки това имаме експлозия на творчество. Репертуарите на театри, на кина са пълни с креативни трудове, но бюрократите искат да контролират всичко. Интернетът може да се саморегулира, но това не се допуска. Интернетът може да просъществува и без глупави регулации. Е Благодаря, господин председател. Може би най-простият начин да отговорим на такъв вод е всъщност да се въздържим или просто да ни няма на заседанието днес. Но това би било твърде упростенческо. Мисля, че носителите на авторски права, независимо дали са е, автори или продуценти, имат право да получават възнаграждение за своя труд. И естествено, Важно е да се имат предвид и условията, които трябва да бъдат изпълнени, за да получат съответните разрешителни. Трябва да имаме всичко предвид. Удовлетворен съм от резултата но друга, от друга страна пък не можахме да гласуваме изменения. Това е по 13. Мога да кажа, че има промяна в триолога. По 11 член текстовете са балансирани, но по 13 доста объркани. Така че е необходимо да направим нужното, за да коригираме положението. За съжаление, имайки предвид процедурата, не можахме да направим това във връзка с вода днес и затова в крайна сметка се въздържах. Помигинг. Господин Мамекинс. Благодаря. Нека да поздравим себе си, да поздравим колегите. Ние гласувахме за цензура в интернет. Нека да наричаме нещата с истинските им имена. Не зная защо. хората аплодираха господин Вос, когато беше прията директивата в този вид. Аз бях за предложението на госпожа Регнер да се даде възможност за внасяне на изменения. И аз гласувах против първото четене, но мога да ви поздравя наистина. Ние вървим в посоката на САЩ и на Северна Корея. Авторите няма да получат нищо, тъй като големите корпорации ще приберат парите. На полатвийската телевизия има едно предаване без цензура, но ще има цензура. Ние в Източна Европа разбираме това много добре, така че цензурата е вече факт. Благодаря ви. Сега преминаваме към основните а, права на лицата от африкански происход. Давам думата на госпожа Кенге. Благодаря, господин председател. За първи път Европа наистина признава тази е, ужасяваща форма на расизъм. За съжаление, много по-често ставаме свидетели на всичко това. Във всеки случай резолюцията е първата стъпка относно по-интегрирано, по-справедливо общество. Общество, в, в което просто няма място за омраза възоснова различна раса. Благодаря. Следващия доклад на Кофорт и Нидермайер относно данъчните измами и избягването на данъци. Госпожа Макове има думата. Благодаря. 110 милиарда струват злоупотребите на Европейския съюз. Това е 1% от европейския брутен вътрешен продукт. 5% от случаите на пране на пари са трансгранични случаи. 1,5 милиарда евро са щетите нанесени на бюджета от прането на пари. Имаме пет директиви срещу пране на пари. Имаме добра законова база за борбата с този феномен. Но в Румъния не сме приложили даже и четвъртата директива. Комисията наложи глоби на Румъния за закъснението и неточности при приложението. Румъния трябва да се постарае повече да прилага законодателството на Съюза, специално тази директива. И ние трябва да се постараем европейските норми навсякъде, във всички държави членки да бъдат спазвани. Благодаря. Може да е законно, но не е морално, не е правилно и отива твърде далече твърде богатите, световния е, елит не плащат своя дял и на това трябва да се сложи край. Защото тези средства трябва да отидат в училищата, в болниците, хората си плащат данъците. Имаме международен проблем засяга международните институции, като Европейския съюз, които трябва да имат коража да намерят решение за това. Какъвто и да е резултат от Брекзит, в Великобритания трябва да се намери адекватно решение. Не бива да се допуска да има конкуренция за най-низко данъчно облагане. Благодаря ви. Благодаря. Господин Ман има думата. Благодаря, господин председател. Пет години работех в специалните комисии ТАКС 1, 2 и 3. Целта на тези комисии беше да се разследва дейности, феномени като Панама, документите, да се говори с данъчно разследващи лица, с съдии, да се говори с журналисти, с хора подаващи сигнали. Всичката тази работа донесе резултати. Искам да напомня за Дафна Галиция, която 2017 година бе убита в Малта. Към доклада бяха предадени над хиляда изменения. Борбата срещу финансовата престъпност трябва да бъде усилена. Докладването трябва да следва страна по страна. Държавите членки трябва да си сътрудничат повече и да има, за да има единство по данъчните въпроси. Единство и справедливост. Gdybym znał wystąpienie kolegi Mana wcześniej. Господин Zdrojewski. Всъщност след изказването на господин Томас Ман, мога да добавя съвсем малко. Въпреки това, искам да спомена, че работихме само една година, но от началото на нашата работа, от началото на мандата, всъщност е, се опитвахме да работим на тези законодателни текстове, пречки обаче не липсваха. Въпреки това радвам се, че постигнахме много компромиси и докладът е приемлив. Докладът е прогресивен, но, той, но изготвянето му трая много дълго. Темпото ще реши дали ще сме ефективни в работата си или не. Господин Розати. Благодаря. Радвам се, че докладът бе прият. Радвам се, че докладът се радва на широка подкрепа от всички политически сили в парламента. Аз работих много тясно с докладчика. Работих и <clears throat> в рамките на комисията ТАКС 3 и се радвам, че всички политически партии и държавите членки успяха да се изкажат в подкрепа и да окажат подкрепа на доклада. Борбата срещу прането на пари, срещу данъчните измами е приоритет. Това е една от най-важните неща, върху които трябва да се съсредоточим. То е много важно за бъдещите за бъдещето. Е Госпожа Йолждевска, благодаря. Борбата срещу финансовата престъпност е много важна за държавите членки. Избягването на плащането на данъци налага огромни щети на бюджетите на държавите членки. Разследващите служби обаче не си сътрудничат достатъчно добре и това сочат резултатите. Това е огромен проблем. Освен това, определени региони не, не искат да се борят ефективно с прането на пари и избягването на плащане на данъци. Данъчни съветници, поощряват укриването на данъци. Това не е добре за цялата европейска економика. Затова смятам, че е хубаво, че успяхме да приемем този текст. Аз гласувах за този доклад. Господин Лопес Бермехо. Благодаря, господин председател. Неплащането на данъци е въпрос, който вреди на економиката ни, защото я лишава от средства, които могат да се използват за благоденствието на всички. Задълженията за плащане на данъци не са еднакви за всички, което предизвиква и неудоволство сред обществото защото изглежда, че правилата се отнасят най-вече за средната класа. Има видимо влушаване също на финансирането на публичните услуги в държавите членки. Поред фалшивото извинение, че всичко това допринася за повече работни места и инвестиции, се стигна до влушаване на финансовото състояние на държавите и се действа в ущърп на социалната политика. Комисията такс 3 работи добре и показа в каква степен големите предприятия използват финансово инженерство, за да избягват своите отговорности. За това трябва да се борим срещу данъчните обежища, които им дават канал за избягване на плащането на данъци. Данъчните модели създават условия за конкуренция, което кара големите предприятия все по-добре да могат да избягват плащането на данъци. Затова всеки се опитва да ги привлече на своя страна, като им предлага все по-големи данъчни облегчения. Затова държавите членки трябва да поемат ангажимент да изпълнят това, което се предлага в този доклад, за да се избегне общественото недоволство. Нашите общества по този начин поне ще могат най-малкото да повярват на своята политическа класа. Благодаря ви. Това беше последното обяснение на вод. Прекратяваме заседанието до 3 часа.